So, ich bitte doch alle die Plätze einzunehmen. Моля всички да заемат местата си. В момента все още се е, работи под техниката и климатиците, за да е, бъде въздухът в залата на необходимото качество. Много е важно, естествено, каква е атмосферата тук в залата освен естонски и малтийски, е, всички други езици е, са на лице. Искам да ви информирам за първия трилог е, по доклада Гленис Уилмис на 6 ноември и по досието на колегата Вивие на 4 ноември ще е, се състои втория трилог. Той ще бъде е, по въпроси от технически характер. Освен това, виждате е, протоколите от заседанията от 5 септември, 18 септември. Ако няма възражение, ще смятаме протоколите за прияти. Освен това, се надявам, че всички колеги са донесли е, картите за гласуване и вече са ги поставили в е, машините за гласуване. Така, да, виждам, че и вие решихте проблема там. И можем да започнем с гласуването по мандата за преговори, се постигне бързо споразумение на е, първо четене, член 50. Е, много ви моля, няма да гласуваме поименно, т.е. Е, няма да вдигаме с вдигане на е, ръце. Аз ще гласуваме електронно, поименно. Моля, гласувайте с електронни карти. Ще ни бъдат необходими поне 26 гласа, за да приемем мандата. Гласуваха ли всички е, социалисти и демократи? Два гласа повече. Да, в момента вече сметката излиза. Край на гласуването. 34 за, 18 против, 1 въздържал се. Не можем да предоставим мандат. И така, продължаваме с гласуването. Пета точка от дневния ред. И тук ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 49 гласа за, един въздържал се. Продължаваме с шеста точка. Биоцидите. Тук гласуването ще продължи малко по-дълго. Изменение 6. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 28 за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 Отхвърли се 34-35, според мен с голямо мнозинство, но правим електронна проверка. Край на режима на гласуване. Да, наистина е отхвърлено 38 за, против, въздържали се, приема се. 36-37 отпадат при това положение. Продължаваме с 39 за, против, въздържали се, приема се. 40 отпада.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 Сега едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Второ изменение за? Против? Въздържали се? Приема се. Деветнайсет. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 20 за, против,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 против, въздържали се, приема се. 22 и 23 заедно, кой е... Не, извинете, отпада необходимостта от гласуване тук. 24 също няма да се гласува. 25 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 26 за. Против въздържали се, отхвърля се и сега гласуваме целият текст с измененията. Електронно гласуване, край на гласуването, приема се. А сега гласуваме по законодателната резолюция, отново електронно гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. И сега ще гласуваме и за предоставянето на мандат. Е, отново е електронно гласуване. Ако сте готови, край на гласуването. И това е прието. Благодаря ви за доверието. Продължаваме Jetzt geht es weiter mit der Abstimmung zur grünen Infrastruktur. А сега вече ще гласуваме е, по темата инфраструктура. 19. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 20. За? Против? Не е ясно, затова моля ви електронно гласуване по изменение 20. Готови ли сте? Край на гласуването. Приема се. 21. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22. Кой е за? Против. И тук резултата според мен не е ясен. Моля ви за електронна проверка. Готови ли сте? Край на гласуването. Приема се. 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27. Отпада. 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1. Кой е за? в две части. Извинете, гласуваме първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Искате проверка? Съгласен съм. Проверка по втора част на първи компромис. Готови ли сте? Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част беше отхвърлена. Продължаваме с 28. Кой е за? Против. Седем колеги са гласували. Да видим с ръка как ще изглеждат нещата. Кой е за, против, въздържали се. Приема се. 29-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, приема се 34 за, против, въздържали се, приема се 33 за, против, въздържали се, отхвърля се 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Какво желаете да направим? Проверка по изменение 33. Добре, електронно гласуване, моля, по изменение 33, ако сте готови край на гласуването, приема се. Изменение 33 е прието. 36. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 40. За. Против. Въздържали се. Приема се. 37. За.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 Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 41 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 41 изменение. Да, готов съм да се съглася с вашето искане. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Съвсем ясно и категорично прието. 42. Кой е за?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 65 за, против, въздържали се, приема се. 66 отпада, 67 за, против, въздържали се, не е съвсем ясно, затова електронно гласуване по изменение 67. Готови ли сте? Край. Приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за,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 14 няма да се гласува. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се. Не, не е съвсем ясно. Да гласуваме с електронни карти, моля. Готови ли сте край? Приема се. 18. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. А сега последното, крайно електронно гласуване. Край на гласуването. Единодушно се прие. Продължаваме с дневния ред. Приключихме с гласуването. Качеството на въздуха и така, средата, най-общо казано и атмосферата в залата е добра. Така че можем да продължим да работим по темата на Джули Гирлинг относно меда. Ще изчакам маничко, докато колегите, които не могат да останат, напуснат залата. А Джули Гърлинг е, ще получи всеки миг думата. Vielleicht können sich Mitarbeiter mit ihren Chefs асистентите, сътрудниците могат да продължат разговорите извън залата, за да продължим пък ние тук да работим спокойно и да може Джули Гърлинг да изложи своите виждания спокойно. Моля ви да изчакате да приключим с разговорите тук, за да работим спокойно. Please. Thank you, благодаря, господин председател. Повечето хора, които са работили по този доклад, са наясно за контекста. От 19 декември миналата година този доклад вече беше готов за гласуване, така че той е щупил всички рекорди за доклад, по който най-дълго не се е гласувало решението на Съда на Европейския съюз гласеше, че поленът не следва да се смята за съставка, а за съставен елемент на съда. И, и за това поленът ще трябва да бъде включен в списъка на съставните елементи на етикета. И също така това въжи и за полени от генетично модифицирани култури. Много смут внесе това решение на съда. В предложението на комисията имаше стремеж да се заяви ясно, че полената не е съставка, а естествен е съставен, естествен съставен елемент. Аз се срещах и с потребители и производители на мед, които смятат, че медът е природен продукт, в който не трябва да има съставки. Невъзможно е да се извлича мед без да има полен в него. Поленът се добавя в меда от пчелите, а не от пчеларите. И в приложение 2 на директивата се забранява всякакво добавяне на каквито да било неприемливи чужди вещества към меда. За съжаление, обаче този факт беше пренебрегнат на унези, които искаха да превърнат дебата в дебат за генетично модифицираните организми. В съответствие с директивата за ГМО, етикетирането трябва да бъде само ако генетично модифицирания организъм надвишава 90% на съставките. И ако поленът се смята за съставка, то тогава това на теория ще трябва да означава, че генетично модифицираните полени трябва да влизат в съдържанието на етикета. Така че онези, които искат да се отбелязва това на етикет, искат да се признае неотговарящ, неотговарящото на факти твърдение, че поленът е съставка. Поленът не може да Поленът не може да бъде изключение що се отнася до етикетирането. Освен това, има загриженост за това, доколко на практика реали... може да се реализира това. И в момента няма възможност да се изчисли какъв е процента на генетично модифицирания полен в полена. Затова се дава въпрос, защо изобщо се преследва тази цел. Знам откъде идват тези стремежи. Много често сме водили обсъждания. Да, има обоснована загриженост за мерките за съвместно съществуване и отглеждане на генетично модифицирани и традиционни култури. Обаче това всичко се урежда от регламентите, съответно за генетично модифицирани организми и за етикетирането, но не и от директивата относно меда. В момента секторът на пчеловътството и пчеларството пада невинна жертва на всички тези стремежи. Ако определим полена като съставка, ние ще въведем в заблуждение потребителя – а освен това, производителите на мета ще бъдат подложени на изключително тежки административни тежести, изисквания, отнасящи се до етикетиране, с което едва ли е целта. Благодаря ви. Следващия оратор, кой е той? Да, заповядайте, господин Петърле. Uh, uh, like първо искам да се представя. Аз съм депутат в Европейския парламент и продължавам да съм пчелар, не в много големи мащаби, не изнася мед за други континенти, но тъй като съм също така и потребител, аз мисля, че мога да разбера какво биха искали да знаят потребителите. Те не са заинтересовани от нашия дебат и борбата между съда на Европейския съюз и Европейската комисия за това кой ще спечели в крайна сметка съставката или съставния елемент. Мисля си, че потребителите са загрижени от това дали медът, който те купуват, съдържа генетично модифицирани организми, генетично модифициран болен или не. И мисля си, че чувствителността в това отношение ще нараства. Може би дори това ще доведе до една поляризация на позициите. Аз не искам да има поляризация на позициите в този парламент и да се разцепим на два лагера, привърженици на решението на съда и привърженец на предложението на комисията. Може би трябва да потърсим трети начин, който да е повече насочен към потребителя и може би също така повече ориентиран към пазара. Знам какво означава. Знам какво означава да се говори за сложни технологични проблеми, за проценти, за количества и т.н. и нататък, и нататък. В моите изменения предложих да следваме решението на Съда на Европейския съюз и да смятаме генетично модифицирания полен за съставка на меда. Но като знам всички проблеми, за които вече беше тук казано, мисля, че бихме могли да съгласим с едно много лесно за реализиране решение – Т.е. да се етикетира медът или част от меда като мед, който не е бил изпитван за наличие на генетично модифицирани организми или пък мед, в който, за който са се провели съответните изпитвания. И тогава на етикета ще пише дали съдържа този мед следи от генетично модифициран полен или не. Мисля, че доброволните изпитвания биха могли да позволят меда, в който няма генетично модифицирани организми, да бъде обозначен като такъв и потребителите да са наясно, що се отнася до съдържанието на генетично модифицирани организми. Мисля се, че по този начин ние ще поставим в центъра на вниманието решението взимано от потребителя. И това ще доведе и до диференциране в цените. Вече има възможност за това отделните частни търговски марки да бъдат достъпни за пчеларите и онези пчелари, които имат това желание, те могат да използват етикетиране – и обозначения, които да информират потребителя, че в меда няма генетично модифицирани организми. Затова вместо да следваме произволно взети решения, било на комисията, било на съда, и да се опитваме да решим дали генетично модифицирания полен е съставка или съставен елемент, по-добре е да дадем възможност на пазара и на производителите да използват правилното етикетиране. Това е нашето предложение. Смятаме, че нашето предложение ще позволи да преодолеем поляризацията и обичайния дебат за генетично модифицираните организми в този парламент. Благодаря ви. Thank you very much. Next Благодаря. Следващия Ich möchte gerne... Благодаря. Ще подкрепя е, Джули Гърлинг. Е, ще се опитам обаче по друг начин да покажа какво става, когато е, определяме поленин като съставка на меда. Отваряме просто котията на Пандора. Медът е естествен продукт, но ние имаме и други подобни продукти, като е, млякото. Ако започнем да се опитваме да определяме точно съставките и да кажем сега белтъкът в млякото дали е, е съставка или съставен елемент, е, ще изпаднем в много сложна ситуация. По същия начин е, стоят нещата и с лактазата. Е, в крайна сметка трябва да си зададем въпроса и за е, витамините. Те съставки ли са, съставен елемент ли са? А, когато говорим пък за яйцето, кое всъщност е съставката и кое е съставния елемент и какво е мястото на черупката в този случай. Така че имка на практика целенасочено не, значи пчеларят целенасочено не вкарва, така да се каже, полена в меда, но пчелите, поемайки цветния прашец, поемат и полен. И така той попада и в меда. Е, можем да продължим месеци наред още да обсъждаме въпроса. Но тук става дума всъщност за това, да кажем, дали поленът е съставка или съставен елемент, дали може да бъде генетично модифициран или не. И за това съм съгласна с Джули Гарлинг. Тук става дума за съставен елемент, а не за съставка. Мисля, че трябва да внимаваме, независимо от това, че комисията е компетентна и е, желая много често да регламентира всичко на своя глава. Парламентът е, също има своите правомощия и трябва да контролира така че комисията да не е, си позволява повече от това, което и е разрешено т.е. да оставим правомощията на комисията там, където те са уредени в договора и където тя действително е в състояние да действа ефективно, рационално, полезно за гражданите, за потребителите. но в момента, в който си позволим да окачествим полена като съставка, тогава започваме да опираме до границите на нашите възможности за взимане на решение по отношение на много други продукти. Да, въпросът всъщност е кое е първичното, кокошката или яйцето. Продължаваме с изказванията. Крис Девис. Господин председател, аз наистина нам, за принципите, които сме залагали преди в законодателство. Понякога трябва да се опитаме да доведем нещата до крайно, за да разберем какво е правилно. Всъщност, кой внася в меда на този генетично модифициран полен? Ако пчелите са това, т.е. те са виновни за всичко. Смятам, че трябва първо да има програма за проследимост, така че потребителя да има доверие. Всяка една европейска пчела трябва да бъде заловена в рамките на 6 месеца и трябва да се постави към едно от кръчетата на всяка пчела електронно устройство, което позволява тя да бъде проследявана. Освен това, трябва да превъзпитаме пчелите. Те просто не са наясно, че има проблем и трябва да им предоставим актуална информация за изискванията на съвременния потребител. Така че, като използваме електронни средства, също така трябва да им възможност за проследяване на движението на пчелите в тъмно и трябва също така трябва да можем на видеодискове да запишем обучителни материали за пчелите. И също така ние знаем, че все пак може да има да, някакво неволно замърсяване, все пак пчелите си пчели. Затова трябва да обучим пчелите как да премахват полена от меда, т.е. как да го премахват преди да го внесат в меда. Може би това ще е сложно и може би дали представителите на пчелите в съда ще твърдят, че генетично модифицирания полен може да бъде времен за хората. И искам да кажа. To human being in honey. И може би има възможността за това генетично модифицирания организъм да навреди на един човек е много по-малка от това някой метеорит да навреди на хората. В случай, че някой съмнява, искам да кажа, че ние много често правим глупави неща и да не подкрепяме този доклад, ще бъде изключително глупаво. Трябва да подкрепим този доклад. Thank you very much. Next speaker is Pilar. Благодаря. Пилара Юзо има думата. Благодаря, господин председателю. Без да имам ораторския талант на господин Дейвис, искам да кажа, че трябва изцяло да подкрепим този доклад природен съставен елемент е поленът в меда, а не съставка. И ако е под 0,9%, а то винаги е така, просто няма какво а, да се посочи на етикетите. Някои се притесняват, че в царевицата е по-голяма концентрацията, но от нея не събират прашец пчелите. Благодаря. Nee, wir, nee, wir haben noch einen Sprecher drauf. Anna Rosbach, die Liste. Gut. Anna Rosbach. Anna Rosbach. Аз също съм от същото семейство, тъй да се каже, и съм съгласна с Крис Дейвис и говорилите преди него. Би трябвало да се запитаме наистина какво можем да направим. Нека а, да си дадем сметка за а, количеството на генномодифицирани а, растения в а, околностите, около нас. Така че Джуди Гърлинг е абсолютно права. Подкрепяме. Благодаря. А сега давам думата на комисията и след това обратно ще чуем директор, докладчика. Да, доста се а, каза и смятам, че предложението на а, комисията отчита по възможно най-добрия начин интересите на а, пчеларския бранш, както и вие, и същевременно отстоява а, утвърденото име на е, продукта е, като е, природен и е ясно, че поленът е природен съставен елемент, а не съставка на меда. Съвсем ясно е, той не е привнесен, не е изкуствено създаден – съгласно регламент 1829 от 2003 година се изисква разрешение за пускане на пазара като продукт, произведен от геномодифицирани организми. Но това не противоречи на интереса на потребителите, защото се гарантира също равнище на информираност при концентрация над 0,9% трябва да има такава информация. За други органични хранителни продукти се прилага същото изключение. Така че разискванията не бива да се смесват а, по разискванията, а, които са свързани с а, съвместното успоредното съществуване. Те не могат да бъдат решени с изменения в директивата. Имахме възможност да постигнем споразумение на първо четене, което е отраден факт. Благодаря на комисията и сега давам думата на докладчика. Благодаря, господин председателю. Благодаря на членовете на комисията, които подкрепиха идеята и предложението му за етикет, на който да пише, че е проведено изпитване е, за генномодифицирани организми, тя е нещо ново. Е, струва ми се, че ще бъде много трудно от техническа гледна точка да бъде включено и все пак ще помисля, след като приключим заседанието, е, за да видим какво можем да направим в тази посока като компромис. Компромисът ще е труден, защото тук отговорът е да или не. Дали да се провеждат такива изпитвания, но ще се постарая да го обмисля добре и да предложа нещо приемливо. По останалите въпроси, които бяха поставени тук, много се радвам, че тук не става дума за етикетиране за геномодифицирани организми и е успоредно съвместно съществуване в никакъв случай. В началото имаше много шумни възражения. В крайна сметка стигнахме до тези изводи, ако бяхме направили оценка на въздействието в е, парламента самостоятелно, много от проблемите щяха да бъдат е, решени отдавна и нямаше да съществуват сегашните опасения. Но така или иначе имаме положителен резултат. Благодаря ви и очаквам по-нататъчната процедура. Благодаря, госпожо Гърлинг. Благодаря ви за дискусията. На 5 ноември е, ще се гласува в е, Комисията по земеделие, а след това на 25 ноември ще гласуваме тук в нашата комисия за влизане в пленарна зала. Все още нямаме дата. А сега ще чуем доклада на госпожа Деланге. Имате думата. Благодаря, господин председател. Голямо предизвикателство е да работиш по тази тема и по всичко а, онова, което бе предмет на разговорите, които водих през последните месеци. Бяхме много ограничени а, в а, действията си, тъй като а, докладът по собствена инициатива а, трябва да се съобразява с определени ограничения по отношение на а, размера. Така че аз трябваше да се огранича до съответните е, позволени рамки. Благодаря във всеки случай, че е, комисията ми позволи е, да е, работя по темата, след като имахме доста скандали напоследък с конското месо, с е, отсветителите в е, захарни изделия, с различни примеси в храни и накрая така, чашата преля с конското месо. На първо време човек има чувството, че се сблъсква с нещо парадоксално. От една страна Европа никога не е била толкова стабилна и сигурна. 260 пъти по-голяма е вероятността да умреш от грип като европейски гражданин, отколкото е, от, е, да кажем, заразение или е, опасни продукти. Така че, какво представлява измамата, хранителната измама? За разлика от САЩ, ние тук в Европа нямаме едно общо понятие за хранителна измама. Нямаме дефиниция. Не знаем как точно да интерпретираме това понятие. Имаме, естествено, едно доста добро законодателство по отношение на безопасността на храните. Знаем, че обозначаването, етикетирането не бива да въвежда в заблуждение. Имаме една много детайлна система за извършване на проверки и същевременно установяваме, че в хранителната верига има много слаби места, които изобщо не се обхващат от проверките и контрола, което естествено се отразява на здравето на потребителите. И всичко това, което е измама, така да се каже, се осъжда моментално, но всичко това, което е под прага на понятието измама изобщо не прави впечатление. Не спазването на законите е, е, е единият задължителен елемент, който говорим за измама, освен това е, наличието на умисъл и стремежът за реализиране на печалба. Трябва да бъдем естествено наясно с трите елемента някои от държавите е, членки са въвели задължения за предоставяне на данни. В други държави няма такова задължение, така че би трябвало да унифицираме нещата. Много често, когато е, не говорим точно за измама, но става дума въпреки всичко за небезопасни продукти, става дума за това, че се заместват определени съставки, традиционни съставки на продукта с е, други е, и това не винаги е, е безопасно. В случая с конското месо включваше елементи и на измама, и на заместване на продукта в минимални количества понякога. Имаше и много случаи, в които се заместват определени съставки в един толкова голям така, размер и в толкова голямо количество, че се реализира огромна печалба. Понякога безопасността на продукта е под въпрос, понякога не става дума точно за опасни продукти, но независимо от всичко за измама, тъй като се реализират огромни печалби с заблуждение, въвеждане в заблуждение биопродуктите не са биопродукти, е, зехтина не винаги е зехтин, е, плодовите сокове съдържат съставки, които не би трябвало да съдържат и така нататък. И в крайна сметка какво е, е от централно значение – Рискът при продукта винаги е на лице, когато се реализира голяма почалба, т.е. това е вече сигурен индикатор, че нещо не е в ред по отношение на съставките и производствената технология при този продукт и съответно той не е безопасен за потребителя. Освен това се поставя въпроса за комплексността на хранителната верига. Да, тази верига е много по-сложна, отколкото преди 30 години. Естествено, да бъдеш търговец и едно от междинните звена не е непременно лошо. Търговец не е лоша дума не е ругатня, но трябва да спазваш съответни правила, трябва да си видим, разпознаваем. Ето, това са неща, които Европейската комисия трябва да уточни и държавите членки е, да уеднаквят своята практика, за да въведат едни по-високи стандарти. Трябва да се проведат съответните изследвания, анализи, разговорите, които проведох, показаха, че няма готовност е, за сътрудничество с комисията и Европол. Няма особено желание за сътрудничество с тези институции. Това видяхме и по време на скандала с конското месо. Онези, които търгуват с хранителни продукти, се контролират по-малко, за разлика от производителите, при които контролът е много по-силен. Така че има различни фактори които на практика сочат къде са слабите места в структурата на хранителната верига. Точно там сме особено уязвими. Случаят с конското месо показа, че ирландските власти са знаели за три от предприятията, Три от тях обаче е, е, не са можели да бъдат контролирани, тъй като са били извън Ирландия. Е, едно от предприятията е можело да бъде контролирано, там е доказана измамата, но три от предприятията не са били на ирландска територия. Британските власти са били информирани, Европол също, комисията, но е, ако в крайна сметка се стигна до разкриване на скандала, то трябва да кажем, че повече или по-малко това се дължеше на случайност. Имам различни предложения по отношение на институционалната рамка. Според мен и тя може да се подобри. Европейската комисия би трябва. Изгр... Създаде вече работна група измами с хранителни продукти и това вече само по себе си е доказателство, че действително измамите са проблем. Би трябвало да засилим и ролята и възможностите за действие на хранителната и ветеринарната служба на комисията в Дъблин. Именно в случая с конското месо се оказа, че има доклад представен на хранителната и ветеринарната служба на комисията. И всичко това на практика е, е било известно на служителите в тази е, служба за хранителен и ветеринарен контрол. Именно, че с така наречените паспорти за е, конското месо, с цялата документация, с която месото преминава е, през различните държави членки, е, могат да се правят е, доста лесно е, измами. Законодателството трябва да се преработи най-вече по отношение на е, официалните проверки, и заедно с докладчика по темата проверки и контрол на хранителните продукти е, ще можем, струва ми се, да раздвижим нещата в правилната посока. Ако ирландците сега успеят да е, потърсят наказателна отговорност от е, въпросното предприятие, което сега се, из... до сега се измъкваше поради факта, че не е на територията на е, Ирландия. 30 000 евро най-малко ще е, бъде глобата. Така че е, глобите и ще нарастват. При други предприятия можем да очакваме и два пъти по-високи 65 000 и повече. Има и други, които биха желали нещата да се уредат и регламентират, а и да се прилагат на практика доста по-професионално. Но при всички положения трябва да си дадем сметка, че само една държава членка не може да реши проблема. Естествено, поставя се въпроса и за моралната отговорност на е, производителя, на търговеца, е, който трябва да е наясно с това откъде са продуктите, какви са съставките, от които се е, произвежда даден продукт, какъв е происхода в случая на месото или на друг хранителен продукт. Всичко това трябва да може да се проследи и да е известно. И няколко думи за контрола. Има проверки, които а, са организирани на полицейски принцип. Да кажем, в Дания е така и там а, процента на разкриваемост е доста по-висок, отколкото в други държави членки. Това са проверки, които до голяма степен са предизвестени. Знае се, че ще има проверка. И там, в държавите членки, където проверките се извършват с помощта на полицейските органи, е, те обикновенно извършват предварителни разследвания, които им показват къде точно нещата не са в ред. Е, е, това се оказва една добра е, практика. Подходът води до по-добри резултати, отколкото в други държави членки, където само ветеринарните служби отговарят за проверките. Струва ми се, че това за сега е достатъчно. Благодаря. Давам думата на следващия оратор. Благодаря. Един тон месо, два тона риби и ръкообразни, 5 тона захарни изделия, Един тон трюфели с колагени са иззети при проверка през декември 2012 година от Европол. Виждате какви са мащабите е, на измамите в хранителната верига. И те никак не са за подценяване. За това беше предизвикан и този доклад по собствена инициатива. Мисля, че е необходимо да наблегнем на необходимостта от е, законодателна дейност. Тук говорим не просто за фалшификаторство. Говорим и за нарушаване на интелектуалните права на собственост и още по-тежка форма неблагоприятни последици за здравето на потребителите. Тези подправени продукти влизат в хранителната верига без да бъдат контролирани. Потребителите купуват несъответстващи хранителни продукти тяхното здраве, а понякога дори животът им е, се излага на риск. Ето защо трябва да променим правната рамка в Европа, защото сега тя не ни дава възможност да се борим с този бич. Както каза и е, докладчика, 2012 година се разрази скандала с конското месо, но а, да действаме пожарникарски, да тичаме от едно място на друго, а, да потушаваме пожари не е достатъчно. По-важно е по цялата верига да имаме законодателство, макар и някои държави членки да не са съгласни. Една задължителна нормативна уредба ще възстанови трайно доверието на потребителите в Европейския съюз. Съгласен съм с госпожа Делангия. Добре е да хармонизираме определението на понятието измами в хранителната верига, да го съгласуваме с държавите членки, за да се приеме транснационално. Предвидените санкции не възпират нарушителите, съгласен съм и с това. организираната престъпност проявява интерес към тази дейност, също както и към трафика на наркотици. През идните няколко месеца във Франция ще се предложи премахване на съществуващия таван и повишаване на санкциите. за да се води по-успешна борба. В резолюцията трябва да се подсили елемента за информираността на потребителите. Основната ни цел е, в крайна сметка, да възстановим доверието на европейските граждани. Едно второ изменение, което ще внеса, е да се създаде мрежа за противодействие на измамите хранителната верига като превентивна мярка. Третото ми изменение – да се а, разшири а, системата за бързо оповестяване на европейско равнище, така че да използваме процедурата пълноценно, а не както а, по време на скандала с конското месо. По-нататък а, посочване на происхода на месото в а, полуфабрикатите и готовите храни, единодушно гласува Френския а, за, тази, за това изменение в Закона за защита на потребителите и се надявам, че ще се включи и в регламента за информираността на потребителите и на европейско равнище. До 28 ноември ще внасям предложения за изменения в този дух. Благодаря. Госпожа Лепаш. Monsieur le Président, Madame tout d'abord. Благодаря, господин председателю. Искам да поздравя докладчицата за отличния доклад. Подкрепям го и все пак ще внеса някои предложения за изменения. Производителите, ветеринарните служби, Службите за борба с измамите работят усилено, за да не стигат фалшифицирани храни до потребителя. Вие подчертахте, е, че е невъзможно да се хармонизира системата от санкции и все пак можем да възприемем един по-целенасочен подход – За измамите дори бих отишла по-далеч. Бих обърнала внимание на целия сектор и нагоре по веригата до началото и от една страна и мерки на пазара до другия край на веригата, от друга. Това е въпрос на обществено здраве, опазване на околната среда. Измамите се извършват на фона на кризата. И това внася допълнителен елемент. На трето място, потребителите имат законно право да бъдат информирани чрез етикетите. Трябва да е ясно как са отглеждани и клани животните и то да бъде отразено на етикетите на храните от животински происход, независимо дали говорим за говеждо, козе или овче месо. Същото въжи и за полуфабрикатите и готовите храни. След доклада за измамите с рибните продукти в Съединените щати, мисля, че е добре да имаме подобен доклад и в Европа. За съжаление, не се казва нищо за измамите с пестициди и препарати е, за е, растителна защита, е, а е добре да си припомним скандала с Ешерихия коли в Германия и други страни. Мисля, че при установени измами могат да се вземат много строги мерки да бъдат иззети от пазара всички продукти, които не могат да бъдат проследени до е, трета страна или до хранителния оператор. Бих искала е, да се въведе един негативен списък е, за преглед на храните с происход от трети страни. Говори се е, в доклада и за добра практика, но аз бих проявила малко повече скептицизъм. Трябва да е на високо равнище контрола върху хранителните продукти. Тревожно е обстоятелството, че намалява броя на ветеринарните лекари – Качеството е, в земеделието и хранително-вкусовата промишленост има първостепенно значение и стои над разходите и себестоиността. Благодаря. Ето, че отново усетихме лошия въздух. Трима техници работят тук зад гърба ми е, и да се надяваме, че ще се справят с положението. Но между гласуването и е, сега а, имахме проблеми отново с въздуха. Джери Гарлинг е следващият оратор. Благодаря. И аз бих искал да благодаря от сърце на докладчика. Много добре, че имаме доклад по собствена инициатива, който е целенасочен, не се отклонява в прекалено много различни посоки. Съгласна съм с всичко в доклада. Има няколко неща, които бих искала да допълня, като разбира съм наясно, с ограничения обем на докладите по собствена инициатива. Мисля, че по този начин ще съобщя на докладчика какви ще са внесените от мен изменения. Разбира се, този доклад по собствена инициатива е много своевременен, когато ние успоредно разглеждаме промените в системата за официален контрол и проверки. По този начин това ще ни позволи разузнавателните данни, събрани по време на подготовката на този доклад, да бъдат използвани за подготовка на законодателство. Така че наистина времето е подбрано прекрасно. Това, което бихме могли да добавим, е следното. Мисля си, че можем много точно да преценим как точно трябва да се дефинира измамата с храна. Знам, че експертите на Европейската комисия и държавите членки работят много усилено по това определение. Трябва да признаем, че в момента няма референтна лаборатория в Европейския съюз, която да работи по измамите с храни. Няма също така референтни лаборатории, които да се занимават с автентичност, изпитвания, удостоверяващи автентичността на хранителните продукти. Ние си съпомняме скандал с конското месо. Тогава в държавите членки на Европейския съюз се иземваше говеждото и тежкото месо за изпитвания и трябва да се зададат граници, пределни норми и те трябва да бъдат съобразени с конкретния случай. В Бенхоста, например, такъв процент такъв прак е от 1%. Ние не възразяваме. И ние знаем, че вече има определени заложени подобни показатели в системата и те трябва да бъдат запазени. Освен това, трябва да се разгледа въпроса с кръстосаното замърсяване и какво е допустимото отклонение, а не само какво ниво трябва да покаже изпитвания продукта и трябва за целта да предоставяме актуална информация на експертите в Европейския съюз, така че редовно да се извършат подобни проверки и изпитвания. Наистина много хора казват, че служителите в службите за безопасност на храните и за ветеринарна медицина в държавите членки не са обучавани в по въпрос на безопасността. Това не е вярно. Те са обучавани по въпрос на безопасността, не и въпросите на измамата. Имаме доклад и по Хоризонт 2020 година, в който един от основните аспекти е продоволствената безопасност. Мисля си, че много лесно можем да представим силни доводи за това, че и за мамите с храни и по-скоро предотвратяването им и е неотменна част на безопасността на храните. По този начин ще може да бъдат заделени средства по програмата Хоризонт 2020 година. Тези средства ще бъдат насочени към борба с измамите, например за съответното обучение, за една платформа за научно-изследователската дейност, за да може много бързо да бъдат разкривани измамите. Ние знаем, че има бюджетни въпроси, но това все пак е възможно защото в крайна сметка измамите с храните се вписват в проблема за продоволствената безопасност. И последно, докладчикът говори за специалната отговорност на търговските дружества, продаващи на древно. Виждаме как тези търговци, търговски дружества в момента изключително активно работят да се защитят, но ние ще поискаме по-голяма отговорност за тях. В момента комисията Имко предлага доброволен кодекс за добро поведение на търговските дружества, занимаващи се с търговия на дребно, включително включващ и проверки на доставчиците на тези дружества, занимаващи с търговия на дребно, така че те да могат да проверяват и своите доставчици. Благодаря ви. Аюзо, благодаря, господин председател. Първо, благодарности към докладчика госпожа Дланге за прекрасния доклад. Много съм доволен, че докладът посочва, че скандалът с конското месо беше преди всичко резултат от измама с храните. Що се отнася до безопасността на храните, да, тук може много неща да се подобрят, но не трябва да създаваме погрешно впечатление, че има сериозен структурен проблем с безопасността на храните в Европейския съюз. Това ще бъде погрешно и вие много добре го посочвате това. Освен това, важно послание че необходимо е да бъдат по-целенасочени и по-високи санкциите. Трябва да бъдат достатъчно високи глобите и достатъчно стрикни санкциите, за да имат възпиращ ефект. Има някои неща в доклада, обаче, към които съм по-критично настроен. Като цяло става дума за хранителната верига, И като помислим за идеята за скъсяването на хранителната верига с, с биологични продукти и други видове продукти, това може да бъде начинът да завоюваме отново доверят на потребителите. Освен това, искам да кажа, че аз представлявам Фландрия. Имаме много малки и средни предприятия, които са изключително важни за економиката. И е много важно да не претоварваме производителят с прекалено много бумащина, прекалено много необосновани правила, защото голямото мнозинство на тези малки и средни производители искат да предлагат на пазара висококачествени здравословни продукти. Те действат добросъвестно и самите те не трябва да стават жертви на измама, тъй като измамът се извършва от твърде малко хора. За етикетирането. не трябва изискване към етикетирането да пречат на добросъвестните производители. То ще веднъж не трябва да претоварваме прекомерно малките и средни предприятия. Госпожа Юзилзо, благодаря ви, господин председател. Аз мисля, че госпожа Деланги подготви прекрасен доклад. Наистина има нужда от определение на това, що е измама с храни, както тя много правилно каза в уводното си слово мога да ви напомня за регламент от 2002 година относно етикетирането, тъй като много често измамата е свързана с подвеждащо или фалшиво етикетиране. Трябва да разграничаваме измамата с цел да се придобият финансови услуги от измамата, която пряко вреди на здравето на потребителите. Второто трябва да бъде обявено за престъпление. Трябва много ясно да различаваме двата вида измами. Казвам това, защото се правят опити да бъдат изключени от обхвата продукти, които не са етикетирани по правилен начин или които могат да подведат потребителя. Има много продукти, които се продават в неопаковано състояние. Това беше точно случая с конското месо. Също беше и за много други продукти, които се продават, например, в насипно състояние. Например, може да бъде смесено маслиновото масло, което е рафинирано и което не е рафинирано, тъй като двата вида се смесват в големи цистерни и много е трудно да се разпознае подобна измама. Много е трудно да се разкриват измами, но това е задължително да се прави. Проверките трябва да бъдат достатъчно ефикасни, както и санкциите трябва да бъдат възпиращи. Към госпожа Деланги точка 27 вие говорите за научно-следователската дейност. Вие знаете това, госпожо Деланги. Има много университети, научно-следователски центрове, които работят по тези въпроси. Затова би било добре да се каже, че в Европа има много прекрасни научно-следователски центрове. И тук се намира представител на комисията, генералния директорка Стори. Ние се срещнахме с нея, когато беше избухнал скандала с конско месо. Ние си спомняме, че тогава поискахме хранителните продукти да бъдат етикетирани при източника. Искам да знам дали има възможности, по-добри възможности, чрез етикетиране да бъде избегната измамата с храни. Давам думата на комисията и после на докладчика. Сповядайте. Благодаря ви. Ще започна с благодарности за докладчика госпожа Деланге и е, да заявя, че ние споделяме и ние същи тревоги по отношение на измамите с хранителни продукти. Това е риск за е, здравето на е, потребителите, но и за е, безопасността на цялата хранителна верига. Наистина, инструментите, с които разполагаме, очевидно не са достатъчни, за да се предпазим от е, измами. Необходимо е, е сътрудничество е, в случай, че желаем да подобрим законодателството по отношение на противодействието на хранителните измами. Освен това, трябва да помислим как да подготвим специалистите, ако постигнем съгласие по принципните въпроси, как точно да организираме нещата с прегледа на регламентите за защита на потребителите, в съответствие с възможностите на държавите членки и да помислим също, а ние сме съгласни, че е необходимо да помислим за санкции, които действително да имат възпиращ характер. Така че по отношение на регламента за официалните проверки и инспекции трябва да помислим за въвеждане на нови текстове нямаме ли а, правилно премерени а, санкции, тогава няма да можем да хващаме а, така, нарушителите, няма да можем да а, предотвратим А, по-нататъчни измами. Необходима ни е естествено и полицейска помощ и е, разследвания в смисъл на полицейски разследвания. Започнахме вече с е, доста инициативи. Е, един механизъм във връзка с информационните технологии за обмен на информация между държавите членки. Трябва да се имат предвид естествено всички правила, всички разпоредби за обмен на данни и те да се прилагат на практика, да се използват за да се постигне едно тясно взаимодействие. Изключително важно е да засилим контрола по този начин. Трябва да създадем една гъста мрежа от инспекторски инспектори, инспекционни, е, инспектиращи служби, включително и политически, е, полицейски органи, които целенасочено да работят за противодействие на е, измамите в хранителната верига. Ето това разбираме ние под ефективно сътрудничество и засилване на контрола. Конференция за борба с измамите е, в хранителната верига е, ще се проведе в Италия през 2014 година. Е, тогава, надявам се, ще обменим вече най-добрите практики в Европа. Хубаво би било в резултат на множество изследвания и анализи да си набавим ние в комисията и естествено и останалите европейски институции, държавите членки, е, всички данни, които са необходими, за да разработим един инфективен инструментариум. Дефиницията на измамата е, с хранителни продукти, е, създаването на добре работещи лаборатории в по отношение на хранителните продукти и техните съставки. Това също е от основно значение. Дефиницията на измама с хранителни продукти е всъщност от централно значение, защото ние трябва да включим в европейското законодателство една съгласувана с всички държави членки дефиниция. Но независимо от всичко и в момента можем да работим без такава дефиниция, тъй като в националното законодателство съществува дефиниция за измама в наказателните кодекси. Междувременно вече започнахме обсъжданията и по дефиницията, и по инструментариума, от който се нуждаем и се надявам, че ще можем да го разработим. Вярвам, че ще има добро сътрудничество. Да чуем сега отново Естер Деланге, докладчика. Благодаря. Благодаря на колегите за конструктивните изказвания. Голяма част от въпросите, които те засегнаха, са отразени е, в доклада, макар и бегло ще бъдат е, доразработени в последствие. Например, колегата от е, групата на социалистите подчерта необходимостта от развитие и укрепване на системата за бързо оповестяване в точка 29. Ако погледнете текста, това се посочва. Така че, макар и по-бегло са посочени въпросите, които вие поставяте, те трябва да бъдат доразработени. Сложността на веригата за хранителни доставки беше наколкократно посочена. Виждате и в доклада, ще работим по този въпрос, за да намерим най-подходяща формулировка. Измамите с пестицидите. Много мислихме дали в доклада да ги обхванем или не. Разбирам, че проблемът е, съществува, той е остър, но тук категорията е малко по-различна. Не попада под общо заглавие измами с храни. И за това съзнателно се отказахме от пестицидите, макар и да можем да включим нещо. Алде постави въпроса за националните служби за контрол на храните, застъпане в доклада, но дали ние ще е, е уместно да коментираме е, бюджетите на национално равнище? Поне, ако съдя по начина по който е, се намалява бюджета у нас, мисля, че в никакъв случай не можем да си позволим по-нататъчно урязване на бюджетите. И сега вече стои въпроса пред е, компетентните органи е, дали могат да работят по-ефикасно в рамките на наличните бюджети. Имаме примера с е, Дания, Италия, Испания ползването на наличните средства, ако е по-пълноценно, по-целенасочено, ще се стигне до по-добри резултати. В хоризонт 2020 биха могли да бъдат посочени всички тези предложения, както и предложението за доброволен кодекс на търговците на дребно, информирането на потребителите може да върви по линия на етикетирането, но има и други канали. Според мен е съвсем ясно, че от измамите с храни страдат най-много онези, които са съвсем в началото на веригата, производителите, както и онези, които са в края, потребителите. Те са най-голямата жертва, защото потребителя не получава онова, за което плаща, а земеделския стопанин работи честно, а след това продуктът му е замърсен или просто изхвърлен, за да бъде заменен с фалшифициран. Зная колко много трябва да се направи, за да може на етикетите да фигурира происхода на съставките, Колегите от групата на зелените съвсем ясно заявиха, че не искаме да създаваме допълнителна административна тежест, особено за малките и средните предприятия. Затова сега искаме да видим какво ще бъде е, въздействието. Ще направи такава оценка Европейската комисия. Колегите настояват е, да се въведе това изискване, независимо от е, оценката на въздействието, която е, ще бъде направена и независимо от разходите, които се прогнозират. Трябва да видим дали за определението е, ще се съгласим за един общ текст, ако не, ще търсим други изходи. Има много университети, които работят по автентичността на храните – много добре би било да получим повече научни разработки, да се запознаем с тях. Аз съм посочила само най-новите, които показват как свързваме знанията си в земеделската наука с установяването дали храните на пазара са истински или не. По този начин ще можем да упражняваме контрол и е, да видим дали действително съответстват на заявеното на етикета храните, които са на пазара, дали не. Трябва да се обвърже информацията, която идва от е, земеделския сектор с данните за правонарушенията. И мисля, че трябва да намерим този много сложен начин да не пречим на почтените производители и потребители и в същото време да се борим с нарушителите. Благодаря на госпожа Деланге. 28 октомври, 12 часа е крайния срок. 27 ноември гласуваме тук в комисията. Още нямаме дата за гласуване в пленарна зала. Сега продължаваме с размяна на мнение относно функционирането на системата за разрешаване на а, а, консултации. А, с е, Европейския орган за безопасност на храните, като цяло е относно предложения механизъм за консултации преди подаване на заявления. С някои от колегите вече сме говорили по тази е, тема. А, сега знаем вече, че представителите на е, ЕФСА, на Европейския орган за безопасност на храните са тук, така че е, ще ги помоля да заемат местата си и ще дам думата на господин Оро. Благодаря, господин председател. Благодаря, благодаря, че. Извинявам се, може би комисията и докладчика. Okay, please again. Sorry. Извинявайте. Още веднъж ви благодаря, че поканихте Европейския орган за безопасност на храните, ЕФСА, на тази среща за размяна на мнения и по-специално за функционирането на системата за разрешаване на здравни претенции. Искам да ви припомня, че съгласно регламента от 2006 година, приложното му поле дава възможност е, да функционира ефикасно вътрешния пазар, като същевременно се гарантира висока степен на защита на потребителите. Ето, за това става дума в регламента за здравните претенции. През 2008 година ние получихме над 4600 е, е, декларации от над 10 000 индивидуални заявени претенции чрез държавите членки към ЕФСА. Далеч по-голям брой от а, е, очакваното, ние мислехме, че ще получим заявки за около 1000 а, е, претенции. Около 2800 претенции по член 31 вече сме разгледали към юни 2012 година. Знаете, че ботанически търговските претенции са отложени по други причини. Така или иначе, свършихме огромна работа, колкото и да ни беше трудно, спазихме сроковете и сега сме приключили работата си по претенциите по член 31. Всички а, научни становища са събрани и публикувани. Що се отнася до претенциите по а, 30 член 30 алинея 5 и а, член 14 а, за намаляване на риска от болести и а, ползата за децата, вече сме а, получили а, седем... значително по-малък брой заявления. 46% от тях са приети по а, 40% от е, заявленията сме се свързали е, с заявителите, за да получим допълнителна информация. За е, тези специфични заявки и разполагаме с 5-месечен срок а, от получаване на заявлението до издаване на становище, а когато се иска допълнителна информация, имаме спиране на процедурата и а, срокът може да се удължи с още до 2 месеца. За заявителите Последиците са важни, защото крайният срок за предоставяне на допълнителна информация е едва 15 дена. Идеята беше процедурата да е ускорена, но 15 дена е твърде кратък срок и за заявителите. Що се отнася до а, пробиотичните претенции, трябва да кажа, че научните критерии, които ние прилагаме, са същите, които прилагаме към всички останали заявени претенции. Няма някакъв специален допълнителен механизъм, когато се изразяват претенции за пробиотици. Прилага се общия режим на регламента. До сега сме оценили над 300 заявени претенции за над 200 вида микроорганизми и над 200 твърдения за благоприятно въздействие върху организма. Штамовете, е, използвани за тези претенции, не бяха достатъчно добре индивидуализирани и това беше основна е, причина за отхвърляне на заявените претенции във връзка с пробиотиците. Някои заявления бяха внесени повторно за преоценка но по отношение на пробиотиците отговорът отново беше отрицателен. Като цяло, от гледна точка на Европейския орган за безопасност на храните, системата работи добре, както се предвижда от нормативната уредба. Работим като използваме цялата съвкупност от научни данни и претегляме представените доказателства. Оценката ни се придържа към възможно най-високите стандарти и разбира се, за да имаме е, хармонизирана научна оценка на заявените претенции, именно европейския орган, а не националните агенции, бяха, беше определена за орган, който да даде разрешението. Според мен, Европа дава пример как се работи е, с претенциите е, за ефекта от едни или други хранителни продукти. И другите континенти могат да се получат от нас, защото европейските стандарти постигат необходимото равновесие между функционирането на вътрешния пазар и максимално висока степен на защита на потребителите. С всички трудности, с които а, трябваше да се справяме, ние, Европейската комисия а, и всички останали, а, можем само да се гордеем от постигнатото в тази област. Благодаря. als nächstes... Äh, Благодаря господин Ул. Ще дам думата на комисията. Имате думата. Благодаря ви. Аз ще бъда много кратък. Ще припомня това какво пише в член 6 и точка от преамбюла 23 от регламента, че твърдения трябва да бъдат подкрепени с общо прието научно доказателство, основани върху научни факти и в тази светлина комисията смята, че дейността на Европейския орган по безопасността на храните изцяло се вписва в мандата на този орган. Може би е важно да се повтори, че обемът на работа не беше предвиден да е толкова голям, колкото се оказа, и за това също сме съгласни с твърдението на Европейския орган по безопасност на храните, че като цяло дейността беше успешна и че регламентът се спазва. Благодаря ви. Благодаря ви. Има двама души, които поискаха думата. Госпожа Юзо, госпожа Ротберен и после госпожа Гърлинг. Заповядайте. Благодаря. Господин председател, първо искам да приветствам директора на Европейския орган по безопасността на храните и приветствам и присъствието на представителя на комисията. Аз мога да потвърдя, че дейността на Европейския орган по безопасност на храните е много е ефикасна и се базира върху най-добрите научни постижения. Бяха извършени 8 научни анализа, бяха проведени срещи с експертите. Що се отнася до нашата среща днес тук с представителя на Европейския орган и комисията – ние имаме сериозен проблем, за който говорихме и на заседанието на координаторите днес. Много заявки за разрешаване на твърдения са били подадени. Нито една от тези заявки не е била удовлетворена. И мисля, че това показва, че нещо не е наред. Може би не е точно с научната част на процеса. В Швейцария, например, има процедура, която съпоставима поставима с европейската, но там тези твърдения се одобряват. Не всички, но има одобрение на такива заявки за твърдения. Що се отнася до Европейския орган за безопасността на храните, той изисква да има имунологичен анализ на медицинските продукти и Европейската агенция по лекарствата не се съгласи с ЕОПХ и този орган заяви, че пробиотиците наистина благоприятно въздействат върху здравето на хората. Т.е. какъв е проблема? Дали заявките са формулирани по погрешен начин? Дали твърденията са формулирани погрешно, но има нещо, което показва, че има сериозен проблем. Затова ние, ние смятаме, че въпросът за предварителни консултации, преди да се внесе заявката, може да помогне на кандидатите да реши на кандидатите решат много проблеми преди да получат отрицателен отговор от Европейския орган по безопасността на храните. Ние сме убедени, и това се подкрепя от научни съобщения и от становището на Агенцията по лекарствата, че някои видове пробиотици имат благоприятно въздействие върху човешки организъм. Обаче все още няма нито една завършена процедура, свързана с заявките за твърдения, свързани с въздействието на пробиотиците върху здравето. Тази седмица ще влезе в сила регламент 907, който разглежда този въпрос. И това също може да засегне пробиотиците, защото ста дума за използване на генетични трансмитери. Puede ser usado para definir eh, o para, para, un, para un probiótico. Y, y, Искам да попитам комисия дали генетичния код може да се използва за пробиотични продукти. Алиментос, алиментос о бебидас. И освен това трябва да помислим за това, че става дума за храни или напитки, които ферментират. И когато имаме ферментирало мляко, то тогава тези ферменти стават неотменна част съставка. Съставен елемент на хранителни продукти. Затова бих искала да получа отговор от комисията и смятам, че ако всички се сътрудничаме, проблемът ще се реши. Отдавна обсъждаме въпроса за разрешаване на твърдения за въздействието на храните върху здравето и този проблем трябва да бъде решен. Госпожа Гарин, благодаря ви. Аз лично съм много загрешена и то на много нива. Първо, нищо от това, което чух, не ме води до извода, че Европейския орган по безопасността на храните работи зле и че има нещо, което да предизвиква нашата загриженост виждаме, че наистина Европейски орган следва насоките на законодателството. Обаче законодателството не е чак толкова предписващо. Междувременно са били взети и трябваше да бъдат взети решени за това как да се тълкува законодателството. Защото законодателство говори за общо приети, доказани научни факти. Това трябва да се тълкува, защото общо прият може да означава, че това е общо прието от мен или от моята държава членка. Така че ясно е, че ситуацията е сложна и никой не казва противоположното. Мисля се, че обаче начинът по който формулировката най-високи възможни стандарти се тълкува създава доста проблеми. Да, наистина. Става дума за законодателство за защита на потребителите. И целта ми е не да направя, да отслабя защита на потребителите. Так му обратното. Обаче част от дейността на Европейския орган по безопасност на храните е доста изненада изненадваща. За мен е изненадващ, например, че всяка една заявка за твърдение за въздействие на пробиотиците върху здравето е отхвърлена. Например, и един от най-добрите гастроентеролози в Обединеното кралство ме посъветва да взимам пробиотици. И не ми е ясно защо тогава Европейския орган отхвърля подобни заявки. Тоест, наистина, може би има някаква грешка в това как тълкуваме законодателство и какъв е нашия подход. Тоест, ние трябва да помислим къде точно е проблема и да помислим как да подобрим ситуацията. Има, разбира се, редит сфери, в които проблемът е абсолютно очевиден. И първото, което става ясно, и Европейски орган го е признавал и на мен, и публично, от самото начало Европейският орган се сблъска с проблема на обема заявките, скоростта на обработването им, натрупаха се много заявки, които не бяха обработени и ситуацията беше сложна за Европейския орган за безопасност на храните. Затова смятам, че трябва да се включи като част от процеса това обсъждане на етапа предшестващ подаване на заявката. Мисля, че това би било полезно да бъде включено от самото начало в процеса, защото много от заявителите действаха насляпо. И аз мога да дам един пример с увесените трици. Увесени трици намаляват риск от сърдечно-съдови заболявания заболявания. Отхвърлено, защото връзката между заболяването и резултата не е посочена. Увесентрици намаляват холестерола и намаляват риск от сърдечно-съдови заболявания. Това беше прието и одобрено, защото имаше една брънка, която беше важна и тя беше сложна. Тоест, това би могло да се избегне първоначалното твърдение би могло да не бъде отхвърлено, ако имаше предварително обсъждане. Много хора казват, че този предварителен етап е много скъпо струващ и много хора мислят, че след като са провели разговора, то резултат ще бъде положителен. Искам да кажа, че и Европейската агенция за химическите вещества и за лекарствата и двете имат на сайт си информация, която е достъпна за заявители. Това е част от процеса и не виждам защо да не помолим Европейския орган по безопасност на храните да не включи този етап в цялостния си процес на разглеждане на заявки. Мисля си, че добре да се предложи тази възможност на Европейски орган и бих искала да чуя мнението на директора на този орган. И сега искам да кажа за най-високите възможни стандарти. Разбира се, никой не би възразил, искаме най-високите възможни стандарти за нашите потребители, но има въпроси, които трябва да бъдат решени за това какви са тези стандарти. Дали контролните изпитвания, извършени на принципа на произволната извадка, дали те се вписват в понятието за най-високи стандарти, защото ние взимаме една група от хора, която взима хранителни добавки. Защото ситуацията е много различна, когато имаме хора, които имат заболяване и които получават лекарствено средство за лечение. И мисля се, че ако стигнем до решението да използваме тези клинични изпитвания като метод, ние ще стигнем до задънена улица. Освен това, нека не забравим, че това ще поиска и сериозно преразглеждане на законодателството. Никой не иска да отваря тази котия на Пандора. Но, но по какъв начин Искам да попитам, например, как стоят нещата с ситуации, подобни на глюкозамина, който в крайна сметка беше одобрен. Но в крайна сметка има много продукти, които са благоприятни за здравето на хората. Искам да попитам европейски орган какво смята за това, дали пробиотиците са в тази категория. И ползите за здравето може да не са били доказани чрез процеси, които в момента се използват. Аз не искам да кажа, вижте, аз съм абсолютно убеден, че пробиотиците са добри за здравето, аз мисля, че има доказателства за това, просто не се използва подходящия процес за разглеждане и одобряване на заявки. Благодаря ви, това е. Дагмар Берент. Добре. Откъде да започна? Това е дълга история. Бих искал да чуя мнението на някой, който не е от ЕОБХ. Е, ясно е, че вие се гордеете с вашата работа. Какво мисли по тези е, хранителни претенции? Да се върна на това, което каза Джули Гърлинг. В началото на процеса ЕОБХ работеше много успешно. Е, разбирам, че междувременно нещата се промениха. Е, ситуацията се е, промени е, много значително. Как бихме могли да постигнем повече прозрачност, повече, по-високо качество в научните изследвания и в. Да, и същевременно Парма е твърде далеч, там е седалището на агенцията така че не можем да проследим съвсем отблизо процесите. Позволете ми все пак известна доза критичност. Поглеждайки дневния ред за днес, си мисля, че не става дума толкова за пробиотиците, колкото за генномодифицираните организми и системата на ГМО. Е, отговора на комисията по тази тема е, бе обаче твърде простичък, малко прости, нещата. Би трябвало да помислим все пак е, как да проведем тези консултации, за които става дума в момента. Ето и госпожа Юсо и Джули Гърлинг се концентрират най-вече върху антибиотиците. Никой от нас в крайна сметка не е в състояние да реши дали 300-та заявления, които са получени и са поступили междувременно, са достатъчно, дали това е нормалната цифра или не. Как всъщност е възможно някой да каже това не е достатъчно или това е достатъчно. Как преценявате всъщност какво е достатъчно? Може би е, се нуждаем все пак от е, малко помощ, от съвет. Е, не бих желала да бъде обидно критична. Но наистина не знае дали има основание да се говори за достатъчен брой заявления или не. А, ако не са достатъчно добре характеризирани е, така, основните е, е, посоки, основните изисквания, ще имаме проблеми. Непрекъснато като че ли си разменяме топката. Става като игра на пинг панг при разговорите. Да, добре, о, от една страна ЕОБХ, след това Европейската агенция за химикалите, Европейската агенция за лекарствените средства и така нататък. Говорим за различни постове, за кандидатури, за... но Всъщност, кой е, наистина е оправомощил ЕПСА, ЕОБХ да събира такси във връзка с обработването на заявленията и на хранителните претенции? Не, аз мятам, че няма е, такова основание. Така както това е, е възможно само в ограничени е, размери и при Агенцията за химикалите и лекарствените средства. Добре, как точно е, комисията ще действа, ще видим, но аз мятам, че една оценка на въздействието би трябвало да е направена. За да видим и доколко осъществиме целият този проект, но аз, е, говорейки за събирането на такси, не говоря за това дали използвате правомерно след това поступилите средства или не. Това не е моята задача в този случай. Но ми се струва, че трябва да се помисли по въпроса за таксите. Добре, е, какво всъщност правите, за да получите тези е, пари? Вие правите нещо за заявителите. Е, за онези, които внасят заявленията. А всъщност вашата задача е това. Вие за това сте назначени в тази агенция. И знае, че трябва да внимавам. Е, има и колеги, които са много горди, че са въвели тази система – а, има а, хора, които си казват, да, тук трябва да се подаде заявление, там трябва да се подаде молба и така нататък. Това естествено е важно. Това е полезно за хората, но защо тогава имаме толкова много съветници и консултанти, които са назначени и работят в агенциите, след като някой друг ще дава акъл на гражданите, къде какво да поискат и какви претенции да поставят. Така че, е, независимо от това дали ще наричаме е, процеса консултация или заявление, подаване на заявление и така нататък, това няма значение. Интересно е във всеки случай как стоят нещата с пробиотиците. Е, и има едно изследване ABCD, което се занимава именно с този проблем. В началото при създаването на законодателството имаше малко сравнително представители на ЕОБХ и е, хора от другата страна, е, така да се каже, заявители, които смятаха, че процесът или процедурата може да бъде подобрена но сред заявителите имаше и такива, които смятаха, че процедурата ще им попречи. <coughs> Сега, вие казвате, ние сме тези, които трябва да се обаждаме, ние сме тези, които трябва да бъдем активната страна, ние няма нужда вие да ни търсите но като че ли не сте осъзнали все още, че тези заявители са всъщност ваши клиенти. Независимо от това, че е, аз имам съмнение по отношение на бройката, дали е достатъчна или недостатъчна. Не вярвам, че вие сте в същата ситуация, както в началната фаза на създаване на законодателството. Но смятам, че ще трябва да е, проявите готовност е, да работите и с е, едно по-голямо натоварване, с по-голяма интензивност, така както това прави ЕМА във връзка с фармакологичната бдителност. ЕМА е Агенцията за лекарствените средства. Нека да се върна обратно на казаното от Джули Гърлинг за хранителните добавки и съставките на хранителните продукти и връзката с заболеваемостта, е, и е, въздействието на някои от хранителните добавки и хранителните съставки върху здравето на пациента или на гражданина. Няма да говоря повече, но това е всъщност центъра на темата, която разглеждаме. А сега давам думата на представителите на Европейския орган за безопасност на храните, за да отговарят на въпросите, на коментарите, които чуха. Имате думата. Thank you very much, Mr. Chairman. I, I think we immediately entered into the second благодаря. Е, ние така направо влязохме във втората част от е, нашата е, дискусия за консултациите преди подаване на заявление. Аз ще се опитам да дам някои по-общи принципни отговори и след това, ако е нужно, и по-конкретни. Всички ще се съгласите, надявам се, че с целта да се насърчава новаторството в Европа, да се служи по-добре на нашите клиенти, заявителите, съгласен съм с вас за това – не мога да се съглася, че не сме направили нищо по въпроса за консултациите преди подаване на заявление. Госпожо Беренд, вие казахте, че нашия Help Desk е система, която е чисто административна, не дава научни консултации. Не е така. Над 500 пъти сме отговаряли на въпроси с заявителите е, сме провеждали информационен семинар в началото, друг семинар за обучение след това. През ноември е, имаме още една проява, така че е, ние сме предприели някои сериозни мерки, за да подготвим заявителите за тези консултации преди подаването на заявленията. Сериозно гледаме на този въпрос. Надявам се да се съгласите, защото фактите са безспорни. Изключително важно е да се вземе решение дали ще правим индивидуални срещи по индивидуалните заявления и да даваме индивидуални консултации. Тук вече е много сложно. Съвсем а, различно е а, регламентирано а, за а, Европейската, Европейската агенция ЕМА, която ни дава възможност и изисква от, а, от тях при е, заявяване на нови лекарствени средства да се провеждат индивидуални консултации. Но в е, устройствения регламент за нас, за ЕФСА, няма подобно изискване. И ако щете, на риска изложена нашата репутация. Както каза е, госпожа Гърлинг, може а, е, с един научен съвет да се направи а, е, среща. Много е опасно това. Много опасно е, ако нашите органи дават научния а, е, съвет. Те са научните консултанти. Не. Те трябва да бъдат независими. Те са експертите, които ще правят оценката. И в никакъв случай не могат те да са експертите, които ще дават съвета като научни консултанти. Европейски орган по безопасност на храните положи огромни усилия да се направи това много ясно разграничение. Ако щете китайска стена да се вдигне между експертната консултация от една страна и научната оценка от друга. Оценката на въздействието от таксите е добре известна, публикувана е Нямаме а, възможност тук да променим съществуващо положение. В бъдеще може да не събираме такси. За нас този въпрос е ясен, но тук говорим за ресурсно обезпечаване. Ако имаме над 300 консултативни срещи преди подаване на заявление, защото аз казах, че са над 300 заявленията за пробиотици, но далеч не само за пробиотици ги получаваме. Ще се получат няколко стотин срещи годишно. Със сигурност това струва пари, това изисква средства и със сегашния бюджет това не е възможно. Иначе казано, трябва да търсим альтернативни средства да постигнем общата ни цела, именно да подобрим комуникацията е, с заявителите, не само за производителите на пробиотици, на всички, които подават е, заявления за научно становище от Европейския орган за безопасност на храните. Готови сме да направим и допълнителни усилия, но за целта ни трябва друга правна рамка. Vielen Dank. Möchte die Kommission noch? Dann können wir gleich in die zweite Runde ein. Остава да дадем думата на комисията и след това можем да направим втори кръг с въпроси и отговори, защото до 18.30 имаме време. Няма да повтарям казаното от господин Орл със сигурност трябва да се работи в рамките на действащата нормативна уредба и с наличните човешки ресурси, за да бъдат по-добре ориентирани заявителите още преди да подадат заявлението, за да бъдат консултирани. И слушах аргументите на Европейския орган по безопасност на храните. Неколкократно бях информиран, че някои проблеми, които възникват при оценката, по никакъв начин не могат да бъдат изяснени по време на консултациите преди подаване на заявленията. Що се отнася до таксите, известна е позицията на комисията. Няма нужда да я повтарям, ще повторя само един въпрос. Тук не става дума просто за приходи. Тук става дума за възможността на таксите да подсилят капацитета на ЕФСА. И тук говорим не за генетичните, а за генеричните дескриптори. And, uh, as you know, this, this uh, will be made. Доколкото ми е известно, ще бъде взето решение на основата на критерии, съгласувани от държавите членки, а не одобрени от Европейския орган по безопасност на храните. Вероятно няма да е възможно да елиминираме всички проблеми, но според мен това не е общото, не е генеричното решение на проблема и е добре да не предпоставяме никакво решение. Нищо повече не мога да кажа в тази посока. И връщайки се към общия подход към предварителната фаза преди подаване на заявленията, сигурно можем да опростим някои от указанията. Някои от тях са твърде сложни и заявителите се оплакват, е, че информация има, но тя е толкова сложна, че човек просто не може да я разбере. И трябва да се помисли добре за индивидуалните консултации. Дали когато дава индивидуални консултации, органът не компрометира своята независимост. Сега отваря втори кръг. Дагмар. Комисията винаги е много забавна. Много се забавлявам на подобни срещи. Определено дните ми се разведряват. Ако имаме много време на някакъв етап, ще попитам не вас, няма да ви мъча, но вашите началници да разберат разликата между ситуацията, в която ще бъде на независимостта на ЕС, ако почне да събира такси, но как, се застраша, как не се застрашава независимостта на европейските агенции, съответно по лекарствата и по химическите вещества. Ние всички знаем защо оценката на въздействието беше отрицателна, що се отнася до таксите. Ние трябва да сме честни един с друг. БХ, знае, че вече няма доверие към работата й, ако комисията не е подготвена да работи по този въпрос. Но със сигурност депутатите от парламент са готови за това и приканвам госпожа Гърлинг и госпожа Юза, които проявиха интерес, да разгледат този проблем. Лично аз не виждам никакъв про... никаква причина, извинете, да имаме три агенции, които работят с преки клиенти от съответните отрасли. Ние знаем, че е, ЕМА, Европейската агенция по лекарства, да работи в контекста на фармакобитителността, също така и Европейската агенция по химически вещества работи пряко със свои клиенти от отрасъла и там има предварителен процес. Процес на предварителни консултации преди разглеждането на заявката. Смятам, че би било по-честно, ако комисията признае, че никой не взима сериозно това разграничаване. Поне намерете някакви други причини, защо сте срещу това ЕОБХ да събира такси. За мен не е проблем, ако някаква институция събира такси, но имам усещането, че No doubt about that. It is a much better body than it was в край на кащата вече от години работи Европейски орган. Всички ме познават. Аз винаги съм била откровена и разбира се, високо оценявам работа на ЕБХ. Разбира се, има неща, които могат да се подобрят. Но вие казвате, че вие отговаряте на Зададени да ви въпроси чрез отговори на вашия сайт. Добре. Може би е много досадно да провеждате лични срещи, но вие за това съществувате. Вие разглеждате всяка една отделна заявка и хората ви трябва да говорят с онзи един единствен заявител, който е подал тази една единствена заявка. Е, бяха в болница в началото. Late, Mr. Whitehead. He was a wonderful member of parliament. В началото на 2000-те години. И знам, че се допускат грешки, защото ние в парламента нямаме свои представители в управителния съвет. Това е огромна грешка. Освен това, една друга огромна грешка е, че няма ясно разписани сценари или варианти за това какво трябва да прави Европейски окън. И ние просто изтървахме момента, когато се приемеше регламент, но така или иначе регламентът не е изсечен върху камък, винаги може да се промени законодателството. Освен това, вие се позовавахте на законодателството за Европейската агенция за лекарствата. Вие сте от Австрия, аз съм от Германия, когато сме свикнали да имаме много ясно законодателство. Обаче, моля ви се, не ми е, излизате с аргумента, че законодателството не е достатъчно ясно. Освен това ми е каза, че той не трябва да бъде човек от управителния съвет или от експертната комисия. Но защо няма никакви проблеми с Европейската агенция за лекарствата? Аз много добре познавам дейността и на тази агенция. The respective committee for, pharmaceuticals for human use would be uh, in those premiums. It would be very surprised. За мен лично ще бъде много изненадващо, е, че има хора, които няма да взимат решения, при положение, че те вече взимат решения, те отхвърлят резултати от определено научни изследвания. За репутацията ви. Има много неща, за които трябва да се опасявате, но репутацията не е нещо, за което трябва да се притеснявате. Но важен въпрос е как как да се ограничи броят на предварителните консултации. Ако се взима такси, това ще бъде много лесно, защото при вас ще се обръщат само заявители, които ще са готови да платят такси. Обаче, ако не въведете такси, виждам проблем тогава ще трябва да се помисли как да се канализира процеса. Ако някой иска да проведе индивидуална предварителна консултация, вие трябва да решавате кой в кавички заслужава това и кой ще получи тази консултация. И това трябва да бъде една процедура, която е прозрачна, обективна и да бъде такава, че да не се оспорва в съда. С таксите няма проблеми, който плаща, получава. И сега вие може да помислите за Help Desk, за бюрото за помощ. Може би то може да бъде полезно, защото тук също никой не е изобретил топлата вода с тези бюра за помощ Help Desk. Благодаря, господин председател. Мисля, че наистина дискусията е интересна. Госпожа Род Перент има много опит. Тя съпровожда агенцията, органът за безопасност на храните от самото начало. Работили сме заедно, разговаряли сме е, по други теми и в други случаи, но ето, че сега по независим е, път стигнахме до едни и същи заключения. Съвсем ясно е, че става дума за един логичен процес, поне това е моето усещане. Можем да подобрим нещата. Е, без е, непременно да променяме кардинално и радикално е, законодателството и начина на действие на Европейския орган, но естествено това е предмет на по-нататъчни обсъждания. Добре, консултациите, съветите е, и заявленията, това е темата в момента. Връщам се на документите, които получихме от е, Европейския орган, в които е записано, че в момента, в който се получат заявленията, но и преди заявленията могат да се проведат срещи с е, заявителите, да се започне е, една предварителна консултация и след това вече същинската консултация. Очевидно има съществени основания, за да се въведе именно тази процедура за претенциите по отношение на хранителните продукти, здравни претенции. Предполагам, че специалистите от Европейския орган са доволни, че имат възможност да разговарят с заявителите, защото по този начин получават нова информация, набавят си необходимите познания и от гледна точка на потребителите. Е, няма друг начин, освен индивидуални заявления. Според мен това е заложено в логиката на цялата процедура, на всички заявления. и независимо от това, че става дума за е, индивидуално заявени претенции, индивидуално внесени заявления, е, въздействието надяваме се положително, е, може да обхване големи групи от населението, т.е. Е, да бъде за всички. Не става дума в случая точно за е, ГМО или за да кажем, овесени ядки или за нещо друго. Ние говорим по същество за процедурата и за начина по който тя трябва да бъде уредена и какво очакваме от нея. Можем да решим проблемите. Страхувам се, че до този момент не сте направили всичко, което сте можели да направите. Така че е, системата, която вече е регламентирана по един определен начин, да заработи истински ефективно. Благодаря ви. Пилара Юзо, нашият човек за връзка с е, Европейския орган за безопасност. Благодаря, господин председателю. Много високо ценя огромния опит на госпожа Ротберен Не съм работила с другите агенции, за които стана дума тук, само с Европейския орган за безопасност на храните, но мога да се осланям на нейни опити с другите агенции. Обсъждаме въпроса за пробиотиците и другите заявления. На заседанието на координаторите възникна този въпрос и беше поставен в дневния ред, но това не означава, че трябва да се ограничим до пробиотиците. Що се отнася до предварителните консултации, според мен те са необходими. Не е задължително да бъдат индивидуални, могат да бъдат и групови, когато заявлението се отнася до сходна претенция – ако темата е една и съща, аз не виждам защо да не бъдат групови срещите. Отгоре на всичко, заявителя си плаща за цялата процедура и тя предполага предварителна консултация и когато организирате а, общи семинари, може би те не са по теми, които интересуват всички. И така, още веднъж ЕФСА благодаря, господин председателю. Ако трябва да обобщя, ние сме единомишленици. Едни и същи цели имаме. Искаме да подобрим обслужването на заявителите. Както посочи и госпожа Гърлинг, в една посока вървим. Госпожа Юзо сега каза нещо много важно. Може би не е необходимо в крайна сметка – да се водят индивидуални разговори, да се провеждат индивидуални консултации, може би е достатъчно и групови срещи да се правят, когато има когато има една и съща тема, когато предметът на заявленията е един и същ, можем да економисаме средства чрез групови консултации и същевременно да не компрометираме нашата независимост. За нас е много полезна тази дискусия, за да разберем какви са вашите очаквания. По същество, трябва да кажа, че вървим по един път. И от името на Европейски орган за безопасност на храните, мога да ви уверя, че ще работим за подобряване на дейността си, ще провеждаме семинари, ще усъвършенстваме работата си в интернет. Вече много е направено, може би още не се вижда реално. Казах, над 4000 заявления през последните 4 години сме получили и обработили. Сега вече може би имаме повече време да обсъдим въпросите, да се вгледаме в посоките на подобряване на работата си, е, да видим примерно насоките, е, които са на разположение на заявителите, е, които имат претенции за подобряване на функционирането на имунната система. Ето, в тази посока трябва да вървим. Благодаря. Благодаря. Нахфраген? Noch? Ja. Не знам дали има други въпроси. Ми alles и und До 6.30 имате време, заповядайте. I don't want to, want to water the wine of Mr. Не бих искал да разводнявам виното, но бихте ли направили едно разяснение? Вие няма да провеждате индивидуални срещи, но ще групирате търговски дружества и... И е добре, нека да говорим само за пробиотиците. Тоест, това ще означава, че всички търговски дружества ще трябва през всички други да ви съобщават за своите проучвания. Смятате ли, че това е възможно? Моят отговор е не. Това не е добра идея. Да, благодаря ви. Заповядайте комисията. Много ви благодаря. А. Аз не съм наивен, знам какво имате предвид и това не е начин да се постигне напредък. Но честно казвам, целта на предварителната среща не е да се включва оценката на риска и анализа като цяло на предварителния етап. Ние просто ще дадем указания на търговските дружества дали тези проучвания са полезни или не. Аз мисля, че ние трябва достатъчно рано да кажем какви видове изследвания са ни необходими, какви статистически данни са необходими в проучванията и нататък, така че заявители да могат да извършат необходимите, правилните проучвания, защото в момента не стои въпрос за характеризация на щамовете, и като говорим за пробиотиците, проблемът е да има достатъчно проучване с участие на хора, за да се види, че наистина има въздействие, за което се твърди в заявката ние трябва достатъчно рано да кажем на тези хора, трябва достатъчно рано да ги обучим, трябва да им проведем семинари, за да им обясним как трябва да провеждат изследванията си, така че тези изследвания да са прозрачни, да са надежни. И това The farmer way, which we, we always have in mind when we look at aim. И а, трябва да направим това, че участници да могат да провеждат надежни изследвания. И разликата между хранителните и фармацевтичните продукти е значителна. Има различни методи, процедури за одобряване на фармацевтични продукти и хранителни продукти. Това, което добре работи за Европейската агенция за лекарствата, не е задължително добра процедура, добър начин на работа за Европейския орган за безопасност на храните. Благодаря ви. Има ли други желащи да се изкажат? Фрау Roth-Behrendt ауф. Госпожа Ротберен се отказва. Добре. Това ни води до края на обсъждането. Приключвам обсъждането на 24 октомври следващото ни заседание. Благодаря на всички колеги, които издържаха до края. На 24 октомври ще срещнем в Страсбург от 9 до 12 ще имаме заседание там. Всички са добре дошли. Пожелавам приятна вечер на всички.